Благодаря, колеги. Е, нека сега да продължим по програма. Цял ден имаме работа, включително и по обяд координаторите, но сега имаме, може би, най-важната точка от дневния ни ред. Сега ще чуем разказа на нашия специален гост на комисията Либе, господин Михалис Хризохоидис Надявам се да съм го произносил правилно. Министър на гражданската защита в Гърция, добре дошъл. Знаем какво е положението. Непоносимо е. Искаме да продължим нашия диалог и обмен на мнение. Миграцията и обежището са в нашия ресор. И ние следим какво става в Средиземноморието, включително и на гръцките острови. Знаем, че положението е непоносимо. Трябва да обсъдим и въпроса за преразглеждането на дъблинската система и последиците за Гърция. Знаем, че е блокиран съвета Дъблинския регламент което засяга цялостната ни европейска единна система за обежището. Островите в източната част на Егейско море получават подкрепа но тя далеч не е оптимална, не е задоволителна. Трябва да обсъдим финансирането, условията в приемните центрове, устойчивата и комплексна политика на Европейския съюз в областта на обежището и миграцията, както и бъдещите отношения с Турция. Ще се радваме да чуем вашето мнение по тези въпроси и по други въпроси, които искате да засегнете. Имаме около час. Господин Хризо Хоидис, имате думата. Благодаря. Добър ден на всички! В комисията Либе мисля, че е най-уместно да се обсъжда този въпрос. Благодаря ви за отправената покана днес да разговаряме с вас. За мен е една истинска чест и същевременно възможност за искрен, отворен и демократичен диалог. Уважаеми госпожи и господа, няма нужда от дълги уводи. Искам веднага да премина по същество. У нас, в Гърция, средиземноморската граница фактически е входен пункт за хиляди пришълци от Азия, които се стремят да достигнат до Европа. Влизането е по море. И се потиква от нашия съсед Турция. Искам да изясня един важен въпрос. Разстоянието от турския бряг до гръцките острови, като Лесбус, Самус, Кос, е съвсем кратко. За половин час с гумена лодка или с рибарска а, лодка всеки ден – преминават незаконно пресичащи нашата граница по море. Управлението на миграционния поток е много трудно. Ние разчитаме на двустранната декларация от март 2016 година. Минаха близо 4 години от тогава. Турция получава средства от Европейския съюз, за да се погрижи за около 4 милиона бежанци от сирийски происход, а същевременно с това поема задължението да контролира границите към Европа и да приема реадмисия в посока от гръцките острови обратно на турска а, територия. За онези, които не могат да пребивават, законно на наша територия. Това е текста на декларацията от март 2016 година. Тази декларация е в сила и днес. До юли 2019 година бяха управляеми миграционните потоци. И сега обаче положението се променя всеки ден по море. Пристигат хиляди. Близо хиляди на ден, хиляда на ден. Пристигат в гръцките острови, главно в Лесбус и Митилини. Взривоопасна е ситуацията на островите. Неуправляема е. Бих добавил, че с целия си логистичен капацитет Европейския съюз не е в състояние да се справи с това човешко цунами, което ни залива всеки ден. Достатъчно е да си помислим колко души може да прегледа един лекар дневно? Колко души може да обработи един служител – когато 1000-1500 души на ден чакат за това. Виждате, това е невъзможно и същевременно. Ние трябва да проявим хуманно отношение в приема на тези хора. И можете да си представите колко голяма тежест е това за гръцките острови. Това е една хуманитарна катастрофа. Това е едно социално бедствие. Въпреки това, искам да кажа, че Гърция с голямо достоинство и сама, без никаква помощ, се стреми да управлява тези потоци, които причиняват истинско хуманитарно бедствие. Толкова често се говори за плавателни съдове, които тръгват от Либия по централния маршрут 100-150 души. 100. Дори да са 150. А за островите говорим за най-малко хиляда на ден. Това не може да се сравни с нито една друга зона на Средиземноморието. През последните две седмици, например, от островите, главно от Лесбос, 4000 души са преминали на твърда земя в континенталната част на Гърция. Защото а, ние се стремим а, в а, по-сигурни приемни центрове, да е, преместваме хората, които пристигат на гръцките острови. В континенталната част има по-добри възможности за настаняване, за регистрация и за обработка на заявленията за обежище. В Самос 4000 души през последните две седмици. И още 3000 пристигнаха междувременно. новото гръцко правителство преди няколко дни прие нов закон за международна закрила и предприе стъпки за изпълнението на този закон, за да се ускорят процедурите за даване на обежище, защото е, се трупат все повече хора и съответно заявления по островите при нечовешки условия. Целта е да се гарантира достоинството и правата на човека на търсещите закрила и обежище. Пак повтарям, съвместната декларация Европейски съюз Турция се основава на международното хуманитарно право и мисля, че ние дължим такава закрила на всички, които я търсят. Новия закон съответно отразява съдържанието на директивата и регламента на Европейския съюз, изцяло е в духа и буквата на договор за функционирането на Европейския съюз и ние не отстъпваме от тези позиции. Искам да се спра на два по-конкретни въпроса. Въпроса за иммиграцията – не е политически въпрос. И не е проблем, който засяга само онези, които са на предната линия. За един дълъг период през следващите години трябва да обмислим една нова социална политика, защото ако не се решат битовите въпроси, ще се стигне до осложнения в нашите отношения, до раздалечаване на позициите ни. Ако някой в Европейския съюз смята, че това явление може да се пребори с затваряне на външните граници и неприемане на пришълци, са утописти и вярват в една иллюзия. Това не може да бъде решението. Тук не ми се иска да призовавам за солидарност, за придържане към основните ценности. Не! Ние сме обвързани от онези ангажименти, които сме поели съгласно действащата нормативна уредба. Ние работим на основата на правилата. Общите ни правила – Мисля, че не навсякъде в Европейския съюз се вижда ясно положението. Утопие да смятаме, че ще затворим границите и слагаме край на проблема. Популистите по този начин се стремят да избегнат проблема. Но това е иллюзия. Това няма да се случи. И още нещо, което искам да кажа – е един особено деликатен въпрос, който е пряко в моя ресор като министър. И затова искам да ви го представя и да разберете колко е деликатен. Това е въпроса за непридружените малолетни и непълнолетни. 4000 в момента имаме на нашата територия. Голяма част от тях са настанени в структури, които не отговарят на поставените от Европейския съюз условия, не отговарят на нашите стандарти. с министрите на държавите членки разговаряхме по този въпрос. Попитахме какви са данните им, какво се прави. Само един отговор получихме. Тук говорим за европейската цивилизация. Какво прави Европейския съюз за закрила на тези нещастни деца, малолетни и непълнолетни. Проявете чувствителност. Всички правителства, всички граждани трябва да са наясно с този въпрос. Не е толкова голям броя на тези непридружени деца. Нека да се погрижим за тях общо. Благодаря. Много благодаря. Беше изключително интересно да чуем вашият разказ от първа ръка. Канили сме гръцки министри, които да говорят по въпросите за миграцията и обежищата, но вашият разказ беше най-впечатляващият. От 10 години говорим за член 80 от Лисабонския договор и действително спазването му е спазване на действащото законодателство. Сега преминаваме към изказванията на координаторите. Всеки получава две минути. Ще дам думата и на членовете на комисията за изказвания. Моля ви да сте кратки. Програмата ни е наситена. Да не губим време и да закъсняваме с всяка точка от дневния ред. Сега започвам с господин Лендърс от името на НП. Две минути. Много благодаря, господин председател, господин министр. Вие ни представихте много прямо ситуацията в Гърция. Разбира се, вие сте представител на новото гръцкото правителство. Няма да очакваме чудеса на този етап от вас. Благодарим ви за работата. Приятно е да се чуе, че още от началото на вашето управление сте предприели стъпки, имате национална стратегия за приемането на беженци и непридружени малолетни, за да се направи по-ефективна системата за обработване на молби за обежище и за връщане, както и реформата на системата за регистриране и вашето преместване към континенталната част на Гърция. Вие споменахте, че има увеличаване на броя на търсещите обежище, достигнате пик в техният брой и положението, при което те са настанени на островите, става все по-сложно. Говорихме днес за споразумението между Европейския съюз и Турция. А, обсъждали сме тези въпроси, но като че ли няма добра и альтернатива на това. Аз искам да ви попитам защо това споразумение вече не действа добре и какво може да се направи за подобряването на положението. Вие казахте, че 3000 човека вече са преместени на континента в Гърция. Какво ще направите за по-достойно настаняване на тези хора, особено при зимни условия? По въпроса солидарност казахте, че миграцията засяга цяла Европа. Казахте, че сте изпратили писмо до вашите 27 колеги с а, доста болезнен резултат. Очевидно, концепцията солидарност а, вече не е на дневен ред. А, но на европейско ниво солидарността, разпределянето на отговорност трябва да се обсъжда на а, европейско ниво. Сега господин Мораес от социалиста и демократите. Тъй като господин, госпожа Сипел не е тук, ще говоря аз. Искам да ви благодаря за честното представяне на ситуацията. Всички гръцки министри и вашите предшественици бяха в контакт с нашата комисия. Знаем, че работата ви е трудна и ви поздравяваме за работата. Трудно е да задаваме въпроси на гръцки министр, който се стреми да подобри положението, положението в моря. Въпросът какво да се направи е важен. Говорихте за солидарност. Това е въпрос, който е постоянно на дневен ред. Казахте, че премествате хора към континенталната част на Гърция. Призвали сте държавите членки да приемат непридружени малолетни. Ние сме чели, посещавали моря, знаем как стоят нещата там. Там се намира най-голямата обособена група мигранти в целия Европейски съюз. Казахте, че проблем с миграцията е на целия Европейски съюз. Но аз бих ви попитал следното, тъй като нещата стават все по-зле. И специално в лагера Мория условията на живот са толкова екстремни, че ни поставят пред много остър въпрос как да се справим с това. Нещата като че ли стигат по-далеч от всичко преди липса на здравеопазване, липса на образование за децата – онези от нас, които наблюдават положението, виждат как се влушава. Така че въпросът ми е, тъй като нещата са изключително зле, как можем ние с помощта на съвета, обръщайки се към съвета, да отстраним това петно, този белек е, върху Европейския съюз. Вие говорихте за новия закон за международна закрила. Е, не го критикувам, само питам как то ще подобри положението с е, предоставянето на обежище. Това е просто истински откровен въпрос от а, е, моя страна. Благодаря. Госпожа Инфелд има думата сега. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министър, за вашето посещение при нас. Всеки би се съгласил, че Гърция беше изоставена в последно време да се справя сама с притока от мигранти. Ние се занимавахме с много други проблеми, но за хората на място проблемът е много остър. Имаше оплаквания от други държави при обстоятелства далеч не толкова драматични. Шокиращо е, че вие сте се обърнали за помощ към 27-те държави и сте получили един единствен отговор. Трябва всички представители на държави да се засрамят дълбоко. Въпроси, които обсъждаме от толкова години, заслужават един единствен отговор. Трябва да се засрамим. Ние следим положението в Гърция и сме солидарни с гръцките хора, но това не подобрява положението на място. Говорихте за новия закон, не съм го разгледала в подробности. Искам да попитам как той ще подобри настоящата ситуация. Защото ще бъде по-трудно да се подават молби за обежище. ВКБОН няма да участва в комисията, както до сега, заедно с съди. И Съгласно новия закон, армията и полицията ще участват в решението относно предоставянето на обежище. Как ще осигурите капацитетът от тяхна страна, защото те имат различна нагласа и различна функция до сега. И бих искал да отговоря на забележката на колегата от НП, НП който каза, че няма альтернатива на споразумението Европейски съюз Турция. Според мен има. Има много възможности, предвидени от законодателството, които се блокират от дясно. Госпожа Стейк, и аз благодаря на господин министъра изцяло подкрепям апела му за солидарност към европейските лидери да се включат в решаването на ситуацията. Неприемливо е Гърция да бъде, бъде изоставена да се справя сама. И ние от наша страна ще ще направим всичко по силите си за да апелираме към разпределяне на отговорността. Но аз не смятам, че решението е ограничаването на възможностите за търсещите обежище. И за това съм много загрижена във връзка с новоприятия закон. Ще спомена само някои ограничения, които са много съмнителни, като например ограничаване на сроковете за подаване правене на процедурата по допустимостта по-строга ограничаване на достъпа до здравеопазване, до пазара на труда и ограничаване на възможностите достъп до юридически, юридическа помощ. Също така жертвите на изтезания също трябва да имат достъп, да бъдат прегледани от здравеопазването, от институциите, виждаме, че те нямат тази възможност. Така че искаме малко повече яснота за положението. Както и връзка към директивата за процедурите за предоставяне на обежище и директивата за условията на приемане. виждаме, че Турция и други държави все още са в списъка на сигурните трети страни. А, как може да се разглеждат индивидуално обстоятелствата при всеки подаващата му база обежище? Какво е положението по сухопътната граница? А, вярно ли е, че Frontex нямат достъп и не могат да работят а, там? А, и а, има също така обвинение за отблъскване на беженци към а, Турция. Господин а, Кофот има сега думата. Благодаря, господин председателю. Изслушах една част от а, дебата за мен единственото хуманно решение е да въведем австралийския модел в Европа. Тогава ще имаме сигурни граници и ще проверяваме кой влиза в Европа. По този начин ще решим и проблема с преразпределянето. Ще има разпределяне на бремето на онези, които идват на нашия континент и Европа ще стане по-сигурна. Единственото хуманно решение ще бъде да се направи тази граница, да се въведе а, този модел на сигурна граница. По този начин ще можем много по-добре да помогнем на хората а, и ще им помогнем те да живеят в мир и сигурност в собствените си държави. Разбира се, че е трудно, когато виждаме, че се затварят а, пристанища, а, но онези, които пазят границите си, а, трябва също да бъдат уважавани. Европейския съюз като че ли не може да разреши настоящите си проблеми. И харчи средства на дънакоплаците, давайки ги на Ердоган. въпреки това хиляди мигранти идват в Европа. Госпожа Прокачини. Господин Прокачини. Благодаря. Искам да изразя своята солидарност с гръцкото правителство. И Италия, както Гърция, години наред е изоставена – на произвола на съдбата от останалата част от Европейския съюз. И споделям необходимостта, извинявам се, нещо става с превода отново, казва председателя. Всичко наред ли е вече? Има ли превод? Има ли превод? Не знам, дано да ме чувате. Моля, продължете може би трябва да а, изчакват някои, за да чуят края на изречението, а не, че има технически проблем, казва ораторът. Ние смятаме, че управлението на миграцията е единственият реален изход, макар и за краткосрочен период преразпределението на мигранти в държавите членки е нещо, което никой не желае. Ето това каза и е, министърът. Е, имате само отговор от Малта. И е, това само разрушава живота на мигрантите и дестабилизира местните общности. Това не приемам. никой не говори за причините за миграцията. В интерес на Европейския съюз е да обърне внимание на причините, иначе ние проявяваме политическо късогледство. Благодаря, господин. господин... Благодаря, господин Авранидис. От името на Гоя. Благодаря. Благодаря ви, че сте тук и че ни информирате. Знаем колко е деликатна темата. Бих искал да ви кажа, че хората не са един вид цунами, както вие го казахте. Това са хора, които имат име, които имат своите права, хора, които страдат. Е, не може да бъдат определени като цунами. Освен това, има нов закон, прият от вашето правителство. Аз съм съгласен с поставения въпрос от Обнови Европа и от социалистите. Аз следвам същата логика. Международните организации – вече критикуваха новия гръцки закон. Те смятат, че този закон противоречи на опазването на правата на човека и на международните норми в тази област. Не знам дали сте разговаряли с комисията, с международните организации. Гърция всъщност прие този закон само за 5 дни, без никакви такива разговори. Става дума за политика на репресии. Докато вие говорите е, че за сигурността, но не и за правата. Също така не е ясно дали вашето правителство говори за бежанците или за мигрантите. Представителя на правителството заяви, че до края на 2020 година ще бъдат изпратени обратно 20 000. Но къде ще бъдат изпратени? Имате ли вече някакви двустранни споразумения? Ако да, ще е добре да знаем за тях. И още нещо, господин министър. Вие трябва да имате предвид, че 5000 от бежанците живеят при нечовешки условия. Но има все още, които пристигат и тяхната бройка непрекъснато се увеличава. Благодаря. Сега давам думата на господин министър за отговор за 10 минути. Е, следващите изказвания ще бъдат е, всяко за по една минута. Следващата, последващата точка от е, дневния ред имаме 4 гости. Сред тях господин Офларти, директора на Агенцията за основни права. Искам да закъсняваме възможно най-малко. Госпожа Мецола, благодаря за вашето посещение тук, господин министр. Ще продължим да работим с вас, както работихме и с вашите предшественици на нашата политическа група и нашата комисия е изцяло наясно с положението, в което е Гърция. Бихме се съсредоточили върху положението на островите. Има много новодошли. В общ, като цяло 31 000 човек се намират в горещите точки на островите, които са предназначени за максимално 8000 души. Вие говорихте за връщания. Как ще представите тази тема на среща на министрите в Европейския съвет? при положение, че Гърция е оставена сама да се, смят, да се справя с а, този брой а, мигранти. Благодаря. Искам да кажа, че а, наистина има какво да ни тревожи за положението в а, Гърция. Претъпкани са а, лагерите, хигиенно-санитарните условия са под всякаква а, критика – и за това на 31 октомври беше прият новия закон. С... Той обаче затруднява достъпа на международни организации, макар и да се казва, че ускорява процедурата. Господин министър, какво смятате да направите, за да гарантирате достойни условия за лицата, които са настанени в приемните центрове през зимата? Какво ще направите за образованието, за устройването на онези, които получават статут на бежанци и обежище? И какво ще се направи, за да няма противопоставяне с местните общности? Господин Асмани, благодаря, благодаря ви, че сте тук. Четири години вече водим този депат в Европейския парламент. Сигурен съм и в националните парламенти за условията за прием на бежанците на гръцките острови. Също така говорим за това колко време отнемат процедурите. Аз наистина не разбирам защо продължаваме да разискваме след като е, наближава зимата. Ние трябва да знаем какво ще направим като Европейски съюз. Вие имате своите искания към държавите членки, аз разбирам причините за тях – е, освен това, вие представлявате наистина новото правителство, но в миналото е имало финансова и оперативна помощ. Очевидно не това е причината за забавенията и връщанията. Искам да ви попитам какви мерки ще предприемете, за да подобрите положението. Благодаря колегата Бургхарт. Марк Харт, извинете, благодаря. Аз бях на остров Лесбус миналата седмица. От 2015 година до сега бройката е стигнала до 40 000 не знам какво ще направите вие, защото със сигурност е необходима повече помощ. Трябва да се промени и капацитета. В лагера има 15 000, които живеят в палатки без никакво отопление, наближава суровата зима. Създава се огромна опасност от пожари и загуба на човешки живот – затова ще попитам, нима трябва да се използват определения, които заимстват от природните бедствия и хората да бъдат определени като цунами. Хората имат нужда от закрила. Бих искала да цитирам комисаря по човешките права на ООН е посетила наскоро Гърция. Тя каза, че ситуацията е катастрофална, хората няма достъп до здравна помощ, редят се на е, опашки и чакат часове наред е, за достъп до санитарните помещения или вода. Ние ще говорим за това и на следващото заседание, но сега искам да попитам за новия закон за убежището – защото комисията заяви, че този закон е много обезпокоителен от гледна точка на човешките права. Вие променихте критериите за обежище в новия закон. Как ще обясните и по-строгите проверки на границата? Споменахте малолетните и непълнолетните, от кои страни идват те. Що се отнася до връщанията към континента, вие казахте, че ще ускорите процедурата, но доколкото знаем, тя е изключително бавна. Господин Пападакис, благодаря. Господин Хри... Хрисохоидис, Продължават разговорите за разпределението на мигранти и в други държави, за да се облегчи товара. Възниква въпросът след като Европа смята Турция и зоната около Турция за безопасна – виждаме, че се приема и политиката на връщания. Това е експулсиране на 10 000 лица, които преди това са били настанени в, центрове от затворен тип. Това е политиката и на Европейския съюз, който предвижда задържането на тези лица в подобни центрове при отвратителни условия, при незачитане на техните права. Разбира се, че това само увеличава популизма и расизма в Европейския съюз. Благодаря, господин председател. Господин министър, искам да ви кажа добре дошъл. Комисията Знае, че Гърция като първа страна на прием е била много важна за справянето с проблема. Гърция, освен това, доказа своя хуманизъм, своята човечност, нещо, което го няма на други места. Сега има нов закон за процедурата за обежище. Като адвокат от 30 години искам да уверя комисията, че този закон се занимава и урежда най-вече правата на търсещите обежище. Мисля, че подобни закони ги има залегнали като норми в подписания преди 4 години документ между Европейския съюз и Турция. Разбира се, Искам да ви попитам, трябва ли да се промени декларацията Европейски съюз Турция в такъв случай? За да можем да изпратим имащите право на убежище към вътрешността на страната. Аз бих искал да кажа, че Декларацията Европейски съюз Турция наистина достигна предела и даде възможност за геополитиката на Ердоган. Но работата на Гърция по островите беше нещо положително. Освен това се намали бюрокрацията при кандидатстването за обежище. Проблемът е как можем да стигнем до решение, ако говорим само за справенето на Гърция и презасяването на бежанците в рамките на страната – този въпрос трябва да се постави на правителството. Необходимо е да има европейска програма за презаселването. На второ място искам да попитам за освояването на средствата. Въпрос, който беше важен и за предходното правителство. Как можем да имаме по-добро освояване на европейските фондове? Много ви моля Имайте предвид, че господин министъра трябва да има време и да отговори. Ние вече закъсняваме с следващата точка. Колегата Ферара, една минута. Грация, президент. Благодаря, благодаря господин министре. В а, Гърция наистина положението е много тежко. А, 340 34 000 са тези, които вече живеят по островите, работят в Самос, в Лесбус, в други острови. Съответните органи само в Самос на 14 октомври се заснемат данните за непридружените малолетни и пълнолетни лица, е, за които трябва да се търси е, събиране с е, разделените от тях семейства. Много трудно е осигуряването на медицински услуги. Бих искал да попитам министъра как може да се реши въпроса в съвета, така че да се деблокира най-сетне е, дебата за общата система на убежище? Благодаря, господин Фурлас. Благодаря ви. Ние разговаряме с министъра на страната, която приема е, възможно най-големия брой бежанци и го притискаме до стената с въпроса какво ще прави Гърция. Нима това е само проблем на Гърция. И сега господин Кесля. От е, моя гледна точка проблемът не е гръцки, а е европейски и несправенето на Европейския съюз с е, солидарността да се намерят отговори на основополагащи и шокиращи проблеми. Проблемите са огромни. Трябва да се действа бързо. Имаме а, много деца и малолетни. Какво правите, освен че а, пишете писма на вътрешните министри? Разбира се, разочарован съм, че нямате отговор от Германия, но има хора, които се нуждаят от помощ, деца, малолетни, бременни жени, какво правите конкретно за подобряването на тази ситуация? И още нещо, което ми се струва абсолютно неприемливо, че в тази ситуация не се опитвате да помогате на хората, а урязвате правата им. И това е положение, което е неприемливо за Европейския съюз. Аз мятам, че вие носите политическа отговорност да действате по друг начин. Господин Хайн. Благодаря. Колегата е бил в Лесбос, аз пък бях в Самос, за да видя какво се случва там. Аз а, трябва да кажа, че подходих конструктивно, но бях арестуван, задържан за един час – това не може да се определи като отворен и демократичен диалог. Същевременно виждаме, че там има 6000 настанени в места, които са за 450. Същевременно още 2001 година някои от тях са представили молбите си за обежище. ВКБ не също критикува. Аз самият се уверих, че не се изпълнява както трябва споразумението между Европейския съюз и Турция. Тази политика се проваля, проваля се политиката на горещите точки, проваля се и дъблинската система. Аз разговарях е, с хора на място, които бяха много отчаяни. Освен това, економиката на острова наистина страда. Искам да ви попитам какви решения е, виждате вие, за да се излезе от тази задънена улица. И накрая, госпожа Фокс, моля ви накратко. Господин министр, вие призовахте за солидарност, казахте да лобираме пред своите правителства, но европейската политика намалява до някъде солидарността, защото използва Ердоган като възложител на своята работа по миграцията. Виждаме, че Ердоган като външен изпълнител, тъй да се каже, сега използва средствата от Европейския съюз – и нахлува в Сирия, за да започне да прилага, сетете се какво, е една съвсем нова миграционна политика. Не знам дали европейската политика на интеграция на тези мигранти в турското общество не е погрешно. Погрешна кой би искал да се интегрира в общество, в което представители на академичните среди и е, политически лидери се оказват в затвора. Господин Орбан, моля ви накратко, за да може и господин министъра да отговори. Благодаря, господин председател. В Европа и в е, Гърция не става дума за някаква катастрофа с бежанците. Това, което се случва, не е природно бедствие, е резултат от прилаганите политики. Това е политическото решение емигрантите да не се прехвърлят към лагери, където могат да бъдат обгрижвани в безопасност. Всичко това е политически решения. Същото въжи и за малолетните и непълнолетните, на които не давате документи. Те така не могат да бъдат вакцинирани, не могат да се приобщят към гръцката система и това е, господин министър, е проблемът. Погрешните политики. Ако искаме наистина да има права на мигрантите и бежанците, трябва да вземем съответните решения в Гърция и Европа. Благодаря, господин министр. Максимално 10 минути, за да не закъсняваме още повече. Сас ευχαριστώ πολύ όλους και όλες για τις... Благодаря на всички за дали своите въпроси. Благодаря за пламените изказвания. Вие изразихте също своето безпокойство за положението в Гърция. Благодаря. Благодаря и за отправените критики. Но разбира се, критиките е, трябва да почиват на факти. в Лесбос и в Самос всички деца са вакцинирани. Не знам защо някой каза, че те не могат да бъдат вакцинирани, не им се оказва първа помощ. Това не е вярно. Е, всички кандидатстващи за обежище в нашата страна, абсолютно всички, които са в процедура и дори тези, които не са е, в процедура или чиято молба е отхвърлена, има достъп до здравна помощ. След това законът за процедурата на обежище предвижда задължително образование за всички деца. Това е истината. Още нещо, което трябва да подчертая. Не знам защо се поставя под въпрос моята човечност. Може би аз съм по-човечен от вас. Като политик, разбира се, аз съм хуманист, но също така трябва да работя ефикасно, за да мога да се грижа за тези хора, да гарантирам изпълнението на законовите норми и на европейските норми, както и европейското единство. На трето място. Едно е да твърдиш, че си хуманист и че си много човечен – и съвсем друго е да съдиш останалите. Аз като министър след няколко месеца ще бъда отново при вас и вие ще можете да съдите за моите резултати. Трима от членовете на вашата комисия отчетоха, че вече няма Министерство на миграцията. Миграцията е една от темите на работата на полицията или вътрешното министерство. Мисля, че и в други страни политиката за миграция е включена в работата на Министерството Хикс или Y. Понякога това е Министерство на външните работи, което също има правомощия в тази област. Освен това, вашата комисия говори за външни граници. Аз самият не съм говорил за външни граници. Външните граници, разбира се, трябва да се опазват, трябва да бъдат подсигурени но аз говорих за вътрешните граници на Европейския съюз. За границите, които някои издигнаха, за да могат да защитят собствената си страна. Но така няма да спрем миграционния поток и няма да спрем тези, които наистина трябва да стигнат до някъде. И след това за Турция – Турция, разбира се, е изправена пред голям проблем. 4 милиона сирийски бежанци. Мисля, че има допълнително и мигранти от други страни, които също са на турска територия. Европейския съюз плаща една доста голяма сума на Турция, за да може тя да управлява този поток заедно с международни организации. Турция е поела задължението да пази границите. Аз не искам обаче да наричам това споразумение някакъв вид граница, не искам да навлизам в този дебат. По-скоро трябва да помислим как в бъдеще да се доразвие споразумението между Европейския съюз и Турция. Трябва винаги да има гаранция, че се изпълняват критериите от декларацията, защитата на границите и управлението на сирийските бежанци, които са на турска територия. Преминавам и е, към закона, е, за който говорихте. Имаше над 300 изменения. Повечето от тези предложения за изменения бяха приети, въпреки че вие казвате, че не сме приемали други мнения. Бяха направени предложения и аз ги приех. Разбира се, Имаше дискусии. Освен това, Имаше и отхвърлени предложения, но по-голямата част от предложения текст и измененията бяха одобрени. Необходимо е да се отчитаме чрез фактите и резултатите, когато говорим за политика. По-настоящем имаме 68 000 молби. Някой каза, че понякога се чака 3 години за събеседването. Може ли да продължаваме да работим така при сегашното темпо? при процедури, които са твърде бавни и които създадоха всички тези проблеми с обежището. По-настоящем има 14 000 бежанци, много от тях са в режим на изчакване. Имаме 1306 връщания. Това са фактите до сега. Но искам отново да подчертая нещо. Да се обърна към човечността на всички тук. Не може да се работи с толкова огромен брой хора, които пристигат наведнъж. Не може да им се помогне. Не може да се гарантират техните права. Разбира се, необходимо е да се организираме по-бързо, за да работим по-ефективно с по-голямо темпо и като се зачитат правата. Но има още един въпрос. Е, вие всички споменахте какво да се направи с островите. Има един проект тези хора да бъдат изпратени от островите към вътрешността на страната и там да се използват хотели, апартаменти, защитени жилища. Мисля, че до края на годината ние ще прехвърлим по-голямата част от тези хора, така че тези, които останат на островите, да бъдат в безопасност. Нашата стратегия ще бъде да започнем с най-уязвимите, с семействата, за които ще търсим апартаменти и хотели, за да можем да ги настаним. Има 40 000 апартамента в Естия. Имаме програмата Илиос за 6 000 къщи. Така че сме предвидили такива програми. Нека кажа за нас и за нашето правителство е много важно да интегрираме тези хора, за да може децата да ходят на училище, да научат гръцкия език, техните родители да си намерят работа и по този начин да се приобщят – към нас. Това искаме ние. Ще направим всичко по силите си, за да го постигнат. Разбира се, необходимо е да се зачитат нашите закони, нашата конституция, която е, пази правата на всички гръцки граждани. И тъй, господин председател, аз Е, ще се опитам отново да е, дойда при вас, за да представя нашите резултати. Министър Крисохоидис. Благодаря ви, господин е, Хризохоидис. Благодаря ви е, за е, вашето пламенно отношение, за вашата отдаденост да решавате проблемите. Ние сме открити за обсъждане на всякакви трудни и деликатни въпроси. В такива времена живеем. Благодаря още веднъж за информацията за гръцките острови. И сега, без да се бавим повече, над 20 минути вече ни е закъснението. Имаме 4 гости. Те вземат местата си. Веднага започваме. Това е последната ни точка от дневния ред. Сутринта ще продължим заседанието и след обед. Извиняваме се на гостите си. Това е третата ни подред точка от дневния ред. Доста напрегнато. Извиняваме се на четиримата си гости. Цели четирима по изключително важна точка изпълнение на декларацията Европейски съюз Турция положението на гръцките острови. Госпожа Параскеви Михо, генерален директор на DG Home, господин Майкъл Фларти, изпълнителен директор на Агенцията по основните права, госпожа Нина Грегори, изпълнителен директор на службата за обежището и госпожа Инма Васкес, представител на Лекари без граници. Ако се справите с по 8 минути, ще бъде страхотно. Изключително много сме изостанали и трябва да спазваме и графика, в който могат да работят преводачите. И така, госпожа Михо, моля, заповядайте. Добър ден, не. Добро утро още трябва да кажа. Много ви благодаря за поканата. Много се радвам, че съм тук с вас. Дори още по-кратко ще говоря, защото чух гръцкия министър а, а, Хризохоидис – той описа положението, аз само ще изложа нашата позиция. Искам да кажа, че чух думите на министъра. Той каза, ние сме сами. Аз бих се противопоставила на такова твърдение. Не, не сте сами. Ние, Европейската комисия, подкрепихме оперативно и финансово Гърция – там на място има хора от нашата генерална дирекция, от службата за обежището, от Фронтекс, от Агенцията за основните права, може би не постоянно, но службата за обежището, Фронтекс и Европол са почти постоянно там. Предоставяме и финансова подкрепа, но вие чухте описанието на положението. То не е устойчиво. Затова поискахме да се увеличи капацитета на островите. Бях на островите, информирала съм ви, когато имаше 8500 души в море и то преди да се увеличи притока, дори и тогава беше критично положението. В Самос Положението е критично от месеци наред, сега вече става непоносимо. Какво трябва да се направи? Чухме, е, че министър говори за прехвърляне на континенталната е, част. Трябва да внимаваме кого прехвърляме на континента. Е, ще се спра на този въпрос по-късно, но когато са толкова бавни и тромави процедурите – трябва да се определят приоритети и се налагат прехвърляния в континенталната част подходяща материална база. Ние помагаме чрез ВКБОН и МОМ, за да ги финансираме по програми за настаняване. Бяха възстановени много лагери, които се ползват в континенталната част. Здравеопазването. Да, то е проблем. Има недостиг на лекари, но няма до сега проблем с епидемии. Но разбира се, когато пристигат хора, необходими са процедури, за да може хората не просто да бъдат регистрирани, не само да им бъдат снети пръстови отпечатъци, да се гарантира сигурността, но и да се провери здравния им статус. И трябва да се погрижим за децата. Аз съм сигурна, че директора на Агенцията по основните права ще се спре по-подробно на този въпрос, но ние сме предоставили финансова помощ и искаме от гръцкото правителство първо да запълни онези 2000 е, приемни пункта, които съществуват на континенталната част и да разработи стратегия за по-нататъчната работа. Стратегията е на лице и ние отблизо следим как ще се реализира. Децата. Срещала съм се с много от тях – и затова поставям този въпрос. 80% от пристигналите са деца между 14 и 17 годишна възраст. Много е трудна тази възраст. Още повече трябва да се гарантира и прехода, след като те навършат пълнолетие на 18 години. И гръцката страна, и ние проявяваме разбираме. Ако тези деца нямат бъдеще. Това е опасно за тях, за обществото ни и за страната домакин. Ето защо ние работим усилено с гръцкото правителство, за да се подобри положението им, да се подобри живота на тези деца – 1600 деца са настанени в център, който е с капацитет 300 души. С това лично съм виждала. Сега няколко думи за връщанията. Работим в посока доброволни връщания и искаме а, декларацията ни а, с а, Турция да работи пълноценно. Имаме над 25 000 презаселвания от началото на реализацията на тази декларация. На основата на декларацията искахме и връщания, но не успяхме да се справим поради продължителната процедура – и системата, която беше и продължава да съществува в Гърция. Това не означава, че трябва да се откажем от процедурите. Ако поискам от Нидерландия, аз съм го правила, за колко време приключвате процедурата? Те казват горе-долу, в повечето случаи, 3 месеца. трябва да се погрижим да подобрим положението. Аз не казвам, че 3 месеца е много или малко. Аз съобщавам факт. Но във всички случаи трябва да се е, ускори процедурата, да има подобряване на процедурата. Призовавам правителството да, да се разглежда всеки отделен случай, но да има система – Работим с МОМ именно в тази посока. Виждам, че председателя вече ми напомня, че изтича времето ми. Министърът заяви, че имаме декларация Европейски съюз Турция и в нея се предвиждат задължения на Турция да предприеме мерки преди лятото. 80-85% е, готовност не е малко, но знаете ли колко получи Турция миналата година? Колко бяха пристигналите в Турция? 300 хиляди. И по данните ни с Frontex, хиляди задържания на лица, които искат да преминат от Турция към Гърция. Какво означава това? Това означава, че натискът е голям, че може да се работи значително по-добре, но не можем да кажем, че не се работи. Вярно е, преди лятото се работеше по-добре, но все пак се работи. Ето защо искаме по миграционния елемент да разговаряме с Турция, с всички, включително и комисаря Аврамополос, искаме да постигнем максималното. Искам да завърша с това какво прави Европейския съюз. Към декември ще заработи новата комисия. И на мен не ми е лесно а, да работя с двама комисари, и то в такъв ресор, който е толкова сложен. Но работя много усилено. Както с досегашния, така и с новия а, комисар, за да постигнем желаните промени и да запазим положителното, което вече е постигнато тук. А то никак не е малко. Това е голямо предизвикателство. Дебатът е труден. Трябва да подкрепим бежанците, но по начин, който е европейски. Благодаря. Мишу, да. Благодаря, госпожа Михо. Ако се справите с 8 минути, господин Офлаерти, ще ви бъда благодарен защото има голям интерес и да бъдат зададени въпроси. Благодаря. Благодаря ви за поканата. Още в самото начало искам да си извиня, че след изказването си веднага трябва да тръгна, но колегата ми ще остане. Аз трябва да бързам за летището. Високо ценя тази е, дискусия. Нямам какво да добавя, е, за да опиша колко тежко е положението. Много отблизо нашата агенция още от началото на 2016 година следи положението. Имаме постоянно, макар и скромно присъствие в Гърция, редовно посещаваме приемните центрове по островите. Преди 10 дни аз лично бях там. Ние предлагаме подкрепа на Гърция като държава членка, но и на комисията – и на агенциите, които работят на места, включително службата по обежището и Фронтекс. Предоставяме консултации, техническа помощ, обучение по основните права, анализ на уязвимостите, както и огласяване на положението в Гърция и в други държави членки, както и изготвяне на официални становища по така наречените горещи точки. Това направихме още през 2016 година, както и преди няколко месеца. Чухте много данни тази сутрин. Ще се спра на някои ключови елементи. Първо, през заселването 13 000 души в Мория, в център, е с капацитет максимум 3 000 души – около 30 000 мигранти по гръцките острови са настанени в приемни центрове с общ капацитет 5000. Чухте много данни. началника на един от лагерите каза, единственото, което мога да направя е да изхранвам тези хора, нищо повече. А дори с изхранването не мога да се справя. Броят на медицинския персонал се е увеличил, но е много далеч от реалните възможности. 10 000 души очакват първоначален медицински преглед, който трябва да се установи дали е, има на лице е, опасни болести, които не бива да се разпространяват в центровете. Презаселването е много тежък е, е проблем – Е, някои а, хора а, излизат от а, лагера, правят, аз дори не мога да кажа, бидонвили, колиби, трупат а, някакви времени подръчни материали, за да си осигурят подслон. Да не говорим за храната, да не говорим за това, че идва студа. Твърде дълго се стои в а, горещите точки. Първоначално беше предвидено само по няколко дена се задържат там хората. Там не е предвидено хората да остават месеци наред, а в момента е точно така. Положението на децата. Един специфичен въпрос в приемните центрове на гръцките острови е липсата на безопасни зони, на защитени зони. В Мория преди 10 дни видях, че има около 1000 непридружени деца – а има място само за 300 деца в безопасните зони, което означава 700 от тях са изложени на всякакви рискове, заедно всички останали. Да не говорим за е, защитата на основните права в приемните е, центрове. Това за нас е много тревожно. И трябва да имаме предвид е, основните права на персонала. За тях много не говорим, но това са герои. Те са подложени на невероятен стрес – те трябва да защитят останалите там, където те самите понякога трябва да бъдат защитени. И тъй като говоря за а, правата на човека, да споменем и населението на островите. На острови като Лесбо, сположението вече е нетърпимо. Местната економика се руши. Това е още едно измерение на основните права, което не бива да забравяме. Какво можем да направим? Нашата агенция предлага да се работи по 8 конкретни точки към момента. Първо, според нас, концепцията за горещите точки е основателна. Добра е идеята, ако функционира така, както е замислена. Пристигане, бързо обработване на първоначалните формалности и преместване по-нататък. Основната цел е бързо да бъдат обработени пристигащите. Второ, е, това, което каза госпожа е, Михо и останалите, трябва да се намали пренаселването на материалната база. Да бъдат насочени хората към континенталната част. И е, виждам, че гръцкото правителство проявява интерес в тази посока. Това е насърчително. Трето, трябват ни спешни мерки за закрила в самите центрове основен въпрос са е най-важните услуги. Медицински услуги, ВИК. Ако това не е на лице, ще възникнат тежки проблеми с правата на човека. Освен това, трябва да се разширят защитените безопасни зони за всички непридружени деца, които се намират в лагерите. Четвърто, има една група лица в тези центрове, на които никой не обръща внимание и това много ни тревожи. Това са младите мъже. Когато е, посетите е, центровете, всички говорят, трябва да помогнем на жените, трябва да помогнем на децата. Никой не говори за младите мъже. А това е много тревожно. Има хиляди млади мъже, които цял ден не правят нищо – мотаят се наоколо и това притеснява тях, притеснява и околните. Ощях да броя, а май се загубих. Шесто, трябва да се работи с местното население по островете, когато се говори за функционирането на центровете. Доказано е, че когато има участие на местното население в вземането на решение, те откликват по-добре. По-нататък. Трябва спешно да се погрижим за психологическите потребности на персонала, който работи там. Те говорят а, е, за непоносим стрес, за причинено а, е, разстройство на психиката им. Предпоследно в моя списък. Ние обсъждаме новата нормативна уредба, но ни, във всички случаи ни трябва по-ускорена процедура в Гърция. Това е един въпрос – който ние обсъдихме още през юли. Представихме на гръцкото правителство един план от 10 точки за това как може да бъде по-ускорена и по-справедлива процедурата. Необходимо е да се ускори и системата на възлагане на обществени поръчки, за да могат да бъдат доставени най-важните стоки и услуги, да се организира обучение – и да се гарантира по-голяма предсказуемост. И няколко думи за децата. Първо, има нов закон за попечителството и настойничеството. Ние дадохме нашето становище. Добро законодателство е това, но още не се реализира по места. Много е важно, защото така се създават условия децата да бъдат изведени от лагерите на безопасно място. И накрая за децата. Чухме от министъра за инициативата на правителството да се обърне към други държави членки да поемат поне част от непридружените деца. Отлична инициатива и според нас заслужава да бъде подкрепена. Това няма да реши големия въпрос, но е много важен начин да се реши въпроса на най-уязвимите децата. Искам да спра а, с изложението си до тук. Нещо лично накрая искам да кажа. Аз лично смятам, че положението на мигрантите на гръцките острови в момента е най-тревожният проблем с основните права в Европейския съюз, където и да е. Благодаря. Благодаря. Благодаря ви за много откровеното изказване. Сега преминаваме към Нина Грегори, директор на Организацията за подпомагане в областта на обежището. Имаме време до 12.30, на което ще има превод, след което ще има заседание на координаторите и всичко това ще бъде на английски. Благодаря, господин председател. Ще говоря бързо. Моля да ми простят преводачите. Много се радвам, че съм част от този дебат. Благодаря ви за поканата. Вече съм говорила пред комисията Либе, когато представях работата на нашата организация. Сега ще говоря с по-специално по ситуацията в Гърция. Действително ЕАЗО от 2011 година предоставя оперативна помощ за Гърция. През 2015 година тази подкрепа се увеличи, защото тогава ЕАЗО получи мандат от Европейския съвет да помогне на Гърция и да въведе подхода с горещите точки. След дек... съместната декларация Европейски съюз Турция се запази потребността от подкрепа в Гърция. Положението е непроменено до сега. По егейските острови се изостри проблемът след лятото, свързан с обработката на молбите за международна закрила. ЕАСО продължава да подкрепя Гърция и смятам и се надявам тази подкрепа да бъде предвидена и да продължи през 2020 година. Нашата подкрепа е в много области. Ние подкрепяме гръцките власти по островите, но също така и на континента а, на а, първото ниво а, от процедурата. А, за съжаление, при а, апелативните производства а, сме ограничени. А, имаме а, около 2000 а, човека, които работят за Еазо в Гърция. Те работят в 36 приемни а, съоръжения, точки в а, Гърция. А, имаме около 500 експерта, временни а, работници, преводачи на 36 места. За съжаление, и а, тук а, трябва да спомена съжаление това, че броят експерти, ангажирани от ЕАЗО да работят в Гърция е доста малък. Това положение а, е едно и също в а, е, последните години. Само 13% от експертите а, идват от съответните държави членки. Надявам се, че това ще се промени. Не говоря за солидарност, но ЕАЗО е агенция насочена към оперативна подкрепа. положението в Гърция. Ние предоставяме подкрепа на първо ниво от разглеждане на мобите за международна закрила. Също така наблюдаваме изпълнението на съвместната декларация с Турция. Опитваме се да осигурим прилагането на законодателството на Европейския съюз в областта на обежището. Изготвяме и становища. През 2019 година повече от 30 000 подали молба бяха регистрирани от нашите служители. Бяха проведени 6 000 интервюта и повече от 5500 обобщаващи становища бяха издадени по отделни случаи. Разбира се, окончателното решение за предоставяне на обежище е работа на гръцките власти. Ние не искаме да заменим решението на националните власти, където и да работим в Европейския съюз. Подкрепяме също така и звеното по Дъблин във връзка с критериите по Дъблинския регламент – в момента има също няколко хиляди случаи, за които отговаряме ние. Опитваме се да намалим натрупването на висящи дела. 3500 дела бяха представени за разглеждане от наши служители. Но, както казах, мандата ни е ограничен. Поставяме, предоставяме подкрепа в връзка с непридружените малолетни посредством пилотни проекти на места. Работим по уязвимостта на децата и работим с местните общности, посредством нашите експерти на островите. Разбира се, предизвикателствата са на лице. Те бяха споменати както и от министра, така и от преждеговорившите оратори. От наша гледна точка, целта ни е да има бързи и ефикасни процедури по обежище във всички държави членки. И ние имаме нужда от подкрепа. За съжаление ни се предоставят твърде малко национални експерти. Говорихте за положението с сигурността и здравеопазването в горещите точки. Това е проблем, а, има задържане в а, процедурата. А, опитваме се да подобрим нещата. Сега ще се спра на регламента за Европейската агенция по обежищата все още на етап проект новото предложение за регламент ще бъде скоро а, на разположение на комисията и а, на вас. Надяваме се да получим по-разширен мандат, за да можем да подкрепяме и работата на Frontex. Те са малко по-напред от нас по отношение на правомощията си и надявам се и нашето положение да се подобри. Сега няколко думи за Гърция. Работим с гръцките власти за завършването на постоянен офис на ЕАСО в Гърция. С оглед на положението, в момента почти не можем да си представим, че няма да има постоянно представителство на службата ЕАС в държавата, в която работим. И гръцките власти, заедно с министър Хрисохоидис и министър Мицакос, следят процеса и, процеса и се надяваме, че ще може да се подпише споразумение за предоставяне на домакинство и офис. Смятам, че това е предпоставка за ефективната ни работа на място. Тук искам да благодаря на комисията за нейната подкрепа в тези преговори. Нямаше да се справим толкова бързо, особено откакто аз поех ръководството на ЕАСО от юни тази година. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Васкес, представител на Лекари без граница. Много благодаря за това, че поканихте Лекари без граница ще се спра на някои въпроси, свързани с здравеопазването на място, но ще започна с едно а, изказване а, от хуманитарна гледна точка. А, съвместната декларация Европейски съюз с Турция е пълна трагедия. А, и положението а, за във връзка с приемането и пребиваването на островите Леспос, Самос, Самос, Самос и Хиос е ужасно, особено по отношение на децата и на уязвимите групи. Положението не се подобрява на място. физическото и психическо здраве на хората се влушава заради условията, при които живеят, липсата на хигиена, но и заради а, рестрикциите, а, наложени им от а, турската държава има много лица, които са задържани за неопределен период от време. Това се отразява както на физическото, така и на психическото им здраве. Ще се спра на два основни аспекта. Първо, психическото здраве. През 2017 година Лекари без граница излязоха с доклад за психическото здраве на задържаните по островите. След това направихме доклад за психическото здраве на деца с а, големи проблеми. През 2019 година положението е още по-лошо. На Лесбос последните 6 месеца 20% от нашите пациенти направих опит за самоубийство. 50% от тях са били жертви на а, изтезания а, и 30% на сексуално насилие. А, Една четвърт от е, нашите деца пациенти е, са се самонаранявали. Някои е, от тях са правили опити за самоубийства, а някои от тях са били по-малки от 10 години. Това е днес положението по гръцките острови. Имаше а, вече препратки към положението на децата. Ние се опитваме да запазим здравето и сигурността на децата. 50% от прибиваващите на островите са деца. Това е много важно да се отчете. Имаме проблеми от следния характер. Една трета от децата живеят в колиби и съоръжения от пластмаса. Споменахте какви са условията в приемани, при лагерите на приемане. Една, един на 300, всъщност една туалетна се пада на 300 обитатели от лагерите а, има и деца с а, сложни а, здравни проблеми, а, е, които не могат а, е, да получат а, е, медицинска помощ на островите. И а, затова трябва да бъдат преместени в вътрешността на страната. А, господин министър днес спомена а, нещо от това, но За сега медицинското обслужване на задържаните по островите се осъществява от доброволци. И 4 години след като сме обърнали внимание на това обстоятелство, положението остава същото. Друг важен проблем, който искам да подчертая, е, че все повече хора прекарват повече време задържани на островите. 44% от нашите пациенти са на острова по-дълго от 6 месеца, а някои от тях по-дълго от година и половина. Разбира се, че това се отразява на физическото и психическото им здраве. Хората са схванати а, на тези а, острови заради а, договореностите между Европейския съюз и Турция. А, и а, тази декларация не е свързана по никакъв начин с потребностите а, спрямо здравето и а, сигурността на хората. Това е липса в европейското законодателство. А, Нещо, за което знаем, че липсва е оценката на уязвимостта на хората. През 2018 година 70% от пациентите на лекари без граници на Лесбос не са били идентифицирани като хора с психически проблеми това означава, че а, те не са били диагностицирани а, по правилен начин, защото имаме много тежки случаи на пациенти, които са били а, депортирани и върнати в а, Турция. А, това е голям проблем. Това положение продължава вече 4 години, но трябва да бъде спряно. Какви са нашите препоръки съвсем конкретно? на първо място. Мислим, че е много важно незабавно и организирано да бъдат евакуирани хора от така наречените горещи точки. Като се отчетат а, онези е, уязвими групи и деца, които имат нужда от е, медицинска помощ. Тази евакуация за нас не означава само да бъдат прехвърлени те от островите на континента, а също така означава и те да бъдат е, изпратени в други държави на Европейския съюз. Тоест, важно е презаселването да бъде осъществено. Ние като хуманитарна организация имаме задача да премахнем рестрикциите на настоящото законодателство в Европейския съюз. И вместо да се прилага до сегашната система, Европа трябва да се здобие с нова справедлива система за обежищата, която действително да предлага закрила на хората. Нашата документация е много пространна. Опитваме се е, да съобщим а, на всички, на обществеността, какво е положението на гръцките острови, защото вярваме, че тя трябва да се промени. Системата трябва да бъде преработена. С настоящата система всички усилия ще бъдат безплодни. Не става въпрос само за броя на хората, които се нуждаят от закрила. Става въпрос за самата система. Защото това, тези хора всъщност са жертви, хуманитарни жертви. Благодаря, госпожо Ваския. Сега преминаваме към координаторите. Моля ви, две минути най-много на изказване, за да остане време и за останалите колеги, поискали думата. Освен координаторите, ще чуем господин Мораес, Урбан, госпожа Дейли и колегата Ацмани. Вие също искате думата, господин Карен, господин Маркант. И това е всичко противен случай не можем да се справим. Госпожо Мецола от името на НП. Благодаря. Ще направя общ коментар по доста теми, но на първо място искам да благодаря на всички изказали се. Това е изключително важен дебат. Искам също така да обърна внимание на казаното от господин генералния директор в началото. Може би е добре да чуем вашата перспектива. Как очаквате съвета да работи по много от въпросите, които споменахте? Ние имаме неофициални разговори с настоящата и бъдещата комисия, за да знаем какво ще се случи с блокираните законодателни предложения? Какви са инициативите, които ние в парламента трябва да поемем, да поискаме официално от комисията да ни предложи нови инициативи? Защото ми се струва, че понякога стигаме до едни много разумни мнозинства в парламента по въпроси от трансгранично значение – това не бива да се губи. Освен това, като координатори, ние трябва да търсим общото. Така че е добре, когато разговаряте с нас, също да може да ни обясните кое е общото, кой е елементът, който може да бъде ключът към споразумението и в съвета защото това е тема от първостепенно значение на практика във всяка държава членка. Боя се, че това ще остане така. Госпожо Сипел, благодаря накратко. Мисля, че твърде дълго говорим за положението на гръцките острови. Въпросът ми е какво точно можем да направим, за да подобрим положението на бежанците, като се има предвид наближаващата зима. Чухме какви са условията там, но въпросът е какво може да се направи. На второ място Има ли промяна в положението? Възможно ли е сега регистрацията и е част от процедурата за кандидатстване за убежище да бъдат проведени още на самия остров. Бих искала също така да знам дали комисията и ЕАЗО е, се чувстват способни да подобрят положението на хората на острова и също така какво могат да направят останалите държави членки, за да подпомогнат Гърция на първо място в процедурата по убежището, в процедурите на връщане и най-вече презаселването. Колегата Тодорачи. Съвсем набързо благодаря на всички колеги, благодаря на участниците на трибуната. Ясни са общите елементи с дебата, който водихме по-рано тази сутрин. А именно от започването на мигрантската криза до сега ние се занимаваме с едни и същи решения. Това обхваща и решенията за островите на Гърция. Въпросът за устойчивите альтернативи възниква по естествен път. Така че аз ще добавя моите два въпроса. Единият е свързан именно с устойчивите решения. Той е към комисията. Знаем, че се работи по новия пакт за миграцията. Получихме доста информация за него, макар че знам, че все още се работи по проекта. Интересуваме по-скоро какъв график предвиждате за предлагането на устойчиви решения, от които Гърция наистина има нужда. И вторият въпрос. В Гърция има ново правителство. Чухме и министърът, който го представи при по-ранното обсъждане. Надяваме се, че Европейският съюз ще стигне до решение на проблема. Ние ще направим необходимото за това, но как виждате положението в Гърция? Какво мислите за мерките, от които Гърция ще има нужда, за да се справи с проблема? От гледна точка на времетраене на процедурите, повторителност на голяма част от тях, без някаква обосновка за това – и както и вие казахте, понякога се случва хора да чакат три години и все още да няма решение по техния статут. Благодаря, благодаря. Искам да благодаря на всички четирима изказали се, които описаха положението на гръцките острови – До голяма степен наистина декларацията Европейски съюз Турция е в основата на това, което се случва и ние можем да очакваме по-нататъчно влушаване, ако се увеличи броя на пристигащите или има по-големи трудности във връщанията към Турция, в зависимост от тълкуването на това какво представлява безопасна зона. Необходимо е да си дадем сметка, че е, всеки един в подобен център би се чувства затормозен, потиснат. Има само 11 000 презаселвания миналата година от всички започнати процедури в ЕАЗО, затова ме интересува как може по-интензивно да се работи по презаселването и в други държави членки и как може ЕАЗО да получи повече експерти, за да си върши работата. Освен това, в ЕАЗО съществува системата за незабавно разполагане. Възможно ли е тя да обхване и лекари, преводачи, всички от които имаме нужда на гръцките острови, защото в противен случай се натъкваме на административни пречки. Имам и въпрос по наскоро приятие гръцки закон – какво мислите за неговото отражение? Дали той ще доведе до влушаване? И ако да, как можем да предотвратим това? Още един въпрос, не само по презаселването. Процедурите за събиране на членовете на семействата са изключително бавни изпълнени с много препятствия. Какво ще направи комисията, за да задължи държавите членки да се изпълняват задълженията? Благодаря, господин Гарот. Благодаря, господин председател. Аз изслушах много внимателно изказалите се и мога да кажа, че наистина никой не може да оспорва това, че имаме драматична ситуация. Но, е, въпреки всички е, усилия, за които говорихте, аз изпитвам известна несигурност. Повече от половината се оказват блокирани. Сред тях, разбира се, има и бежанци, като тези бежанци в крайна сметка ще пристигнат там, където могат, в случая на гръцките острови но имаме един голям проблем с миграцията. В крайна сметка, всяка страна трябва да защитава и собственото си население. Както един наш министр беше казал, ние не можем да приемем цялата мъка на света. Вие същевременно искате да управлявате тази мъка, да настоявате за повече средства, но това само ще увеличи бройката на пристигащите, бройката на хората, от които имате нужда и най-вече човешката драма. Реалността е друга. Необходимо е да има реалистична политика и да бъдем много строги по отношение на приема. Сред тези бежанци има доста такива, които търсят обежище, но има и други, които остават при абсолютно противозаконни условия. Всички правителства, които се оказват на предна линия, както в Гърция, разбира се, че ще приемат законодателни норми, които ще стават все по-ограничителни – не знам дали не трябва да се мисли за съвсем различна политика. Е, виждаме тези млади хора, които пристигат, мислят, че това е някакво Елдорадо, но нямат е, никаква представа. Трябва да се работи е, в страната по происход, да се работи с корена. Благодаря, господин Ставранитис. Благодаря ви, господин председател. Благодаря много и на представителите на трибуната за техните изказвания. Ще кажа две неща. Вземам повод от казаното на, от колегата – Господин министърът също взе отношение. Гръцкият закон, за който стана дума, не бива да се разбира по начина по който беше описан. Той ще се прилага в случаите, когато има наистина някакъв проблем. След това е, е, вие казвате от е, Лекари без граници, че новия закон не е добър. Помага ли той на бежанците? Аз съм бил в моря, знам за какво говоря, знам, че това е катастрофална ситуация. 100 хиляди, които са настанени в помещения, които биха обхванали много-много по-малък брой хора – 1400 непридружавани малолетни, 11 служители, които да се справят с всичко това. Това е абсолютно неприемливо. Една такава политика води до проблеми. Вие знаете, че в Гърция депутатите от Нова демокрация – нямат нищо против мисиоманите да бъдат провокирани, пред тях да се еде свинско и така нататък. Депутатите от Нова демокрация дори организират понякога такива прояви. Това е недопустимо. Следователно, ви призовавам да работите много усърдно. Питам се обаче дали гръцкото правителство ще ви съдейства – благодаря. С това приключихме първия кръг и сега ще дадем думата на нашите гости, като имайте предвид, че от 12.30 нататък преминаваме само на английски язик. Какво искате да ми кажете? Excuse me, did I, did I miss you? Uh, can I speak for Mr. Procaccini because he's not here? От името на господин Прокачини да се изкажа, защото не е тук. Добре, от името на Екаре. Две минути максимум. Благодаря ви. Аз ви слушах внимателно. Моето заключение, подобно на вашето, е, че това е наистина отчаиваща ситуация. Знаем какви са условията в лагерите. Аз, ако бях на мястото на тези хора, също бих искал да се преместя в Европа, но Европа не може да приеме всички. Ние имаме недостиг на жилища. Освен това, има бездомни хора – по нашите улици. Нашата полиция вече има много грижи с мигрантите, които са настанени. Според мен трябва да се мисли за австралийския модел, подбора да става още преди хората да са пристигнали при нас. Какво мислите вие, какъв е пределът за Европа, като се има предвид увеличаването на населението в Близкия изток? Не трябва ли да решим проблема преди тези хора да пристигнат? Благодаря. Давам думата на господин Мораес. Благодаря. Искам да подчертая нещо, което има пряко отношение а, към а, думите на комисията и на агенцията, мнозина работят рамо до рамо с представители на неправителствени международни организации. Това, което каза госпожа генералния директор, положението от тежко стана непоносимо. В Мория вече Положението е неудържимо. Това става една отворена рана за целия Европейски съюз. Стига се до крайности. Искам да ви задам въпроса последния начин. Като имаме предвид какво става в моря, как вървят а, а, разговорите с а, държавите членки? Медиите вече не проявяват интерес, струва им се, че това е вече позната история. Ясно ли е на всички колко тежко е хуманитарното положение? А искам да припомня, че в Гърция се приема един нов закон и го казвам съвсем обективно – това е един възпиращ е, местен е, национален закон. Не може да се обжалва ограниченията на е, свободата на придвижване са много големи. И по-дългосрочен план, план господин я говори по този въпрос. Как ще се реши този въпрос? Мисля Osmani, try to make it in one Господин Азмани, моля ви за една минута. Гледайте колко е часа. Да, съвсем накратко благодаря ви за изказванията. Моята дилема, за която говорих и пред министъра, е следната. Четири години говорим едно и също. За лагерите по островите, и лагерите. Да, госпожа Михо е права. Има подкрепа, работи се. Но не всички държави членки се ангажират. За мен е много лесно да кажа. Е, да, това е резултат от сделката между Европейския съюз и Турция. Това каза госпожа Васкес. Мога да се съглася. Тогава трябваше да решим кризата, но съм съгласен с госпожа Васкес. Ужасно е положението на гръцките острови. Каква е нашата роля като Европейски парламент? Да стимулираме гръцкото правителство да подобри положението. Благодаря. Господин Маркарт. Благодаря. Много интересни въпроси се зададоха. От 2015 година някъде около 10 пъти съм бил на остров Лесбос. И се питам, трябва ли да поставяме едни същи въпроси през цялото време? Виждаме какво е положението, недостойно, децата спят в палатки, нощно време трябва да палят хората огньова, за да се топлят и да внимават да не си запалят палатките. Или ако мога да обобщя, след 4 години все още няма програми за образование. 70% от дейностите се извършват от доброволци. Това ли е целта на политиката на Европейската комисия да подобри положението? Или е част от стратегията хората да страдат толкова много, че хората да спрат да искат да идват? Искам отговор на този въпрос, да не си задаваме винаги едни и същи въпроси. Е, Господин Урбан Креспо, благодаря. Преди по-малко от месец бях на място и мога изцяло да се съглася с описанията. Това е най-тежката хуманитарна криза напоследък в Европейския съюз. Тези горещи точки в гръцките острови не виждам как могат да бъдат отговор на тези неотложни обстоятелства. Затова искам да попитам госпожата какви бяха последиците по отношение на здравното обгрижване и също така, като се има предвид орязването на правата през последните месеци, как се отрази това на пристигналите в последно време? Какво ще кажете и за използването на съзотворен газ и средства за справяне с обществени безредици само преди месец в този лагер. След това ЕАСО бива критикуван за това, че често отрича условията в страни като Сирия и Ирак. Има практики, които са недопустими и аз искам да попитам за тях. Eh, <clears throat> Благодаря, господин председател. На първо място искам да се спра на въпроса за условията е, в горещите точки през зимата. Е, знаем, че хората са прекарали доста зими при такива условия. Не искаме да се повтаря това, което видяхме в миналото. Ако има отново нещастни случаи, това ще бъде отговорност на Европейския съюз – по отношение на евакуацията не става дума само за това хората да бъдат отведени към вътрешността на страната. Те трябва да бъдат разпределени във всички държави и членки и то при добри условия. И накрая Споразумението между Турция и Европейския съюз, мисля, че вече е очевидно, то трябва да се преработи с оглед на правата на човека. Това е елемент, който трябва да бъде подсилен в много по-голяма степен. И разбира се, Европейският парламент трябва да вземе много по-активно участие, за разлика от процедурата по подписването му. Госпожа Дейли, опитвам се да призовавам все повече политици да отидат там. Каква е действителността по места? Защо се влушава положението, въпреки всички декларации? Това нарочно ли се прави, за да се подлудят хората и да отблъсне останалите? Или ние повтаряме една и съща грешка и се чудим защо са такива резултатите? Не бива да се повтарят проблемите. Това е направо престъпление. За това Изцяло подкрепям призива на Лекари без граници. Незабавна евакуация, но от тук стои вече въпроса къде ще отидат. Това трябва да е решение на съвета. Аз абсолютно не съм съгласна с колегата от Ирландия. Горещите точки са част от проблема, а не от решението. 20 години тлее този проблем. Горещите точки не вършат работа. Трябва да се промени дъблинската система, да се види какво ще се направи с бежанците. Лицемерие проявяваме. Има десетки джихадисти в Сирия – ние също сме виновни за положението, макар и а, отчасти. Освен а, ако не вдигнем санкциите срещу Сирия, така че хората да се върнат от дома, ние също ще бъдем част от проблема. Заповядайте една минута. Господин председател, искам да благодаря на четирите ораторки, които ни представиха положението. Благодаря особено на Лекари без граници, една доброволческа организация. Няколко бързи въпроса. Първо към представителката на комисията. Когато бях в с миналата седмица, се питах къде са отишли европейските пари за Гърция. Има ли някакъв официален документ, който да е прозрачен, да могат да се проследят разходите? На второ място, какво ще се направи веднага за положението на гръцките острови? Ние имаме огромна отговорност. И комисаря по бежанците също го заяви. На трето място, какво може да се направи, за да се намалят тези ужасяващи забавения в процедурата?